Hello, everyone. Hello, everyone. Um, I'm uh, very happy. Много се радвам да кажа добре дошла на Грета Тумберг в Европейския парламент в нашата комисия по околна среда. Също така искам да кажа добре дошла на държавния секретар госпожа Мелания Чот – представителка на румънското председателство. Тук са членове на Европейския парламент. Трябва да подчертая присъствието на госпожа Кораца Билт, която е координатор по правата на децата в Европейския парламент. Това е нашето последно пленарно заседание, последно заседание на Комисията по околна среда преди майските избори и едва ли има по-добър начин да приключим нашата работа от това да поканим вдъхновяващия млад застъпник за промени в борбата с измененията на климата. Това е Грета. Едва ли е необходимо да представям Грета, всички вече я познават на толкова много нива. На първо място искам да й благодаря за пълната посветеност на темата за измененията за климата. Благодаря и, че прие поканата на парламента да дойде да сподели своите виждания за това какво е направено и какво ще продължим да правим по време на изборите и следващия законодателен мандат. За нас това е една от основните теми. Грета идва отдалеч, пътувала е с влак от Швеция по време на училищната си вакансия, за да бъде с нас днес. Това е и пример за нейния ангажимент. През последните няколко години, повече от всякога, ние не само разговаряме, ние виждаме на практика колко е важно участието на всички, независимо от възрастта или обществената прослойка, всички те активно могат да допринесат за намирането на екологични решения. Ние сме много амбициозни, може би най-амбициозната европейска институция, що се отнася до определянето на целите по климата за Европа в идните години – Знаем, че тази работа ще продължи и през следващия парламентарен мандат, за да се справим с предизвикателствата пред нас. Няма да говоря повече, защото малко изоставаме във времето, а знам, че всички вие очаквате да чуете Грета. За това ще й дам веднага думата. Искате да говорите седнала или права? She wants to start.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 My name is Greta. Казвам се Грета Тунберг. На 16 години съм. От Швеция съм. И искам да изпаднете в паника. Искам да действате така, сякаш думът ви гори. Тези думи сте чували от мен и преди. Мнозина обясняват защо тази идея не е добра. Голям брой политици ми казват, че паниката не води до нищо добро. Никога. И аз съм съгласна. Да изпадаш паника, освен ако не е крайно необходимо, е ужасна идея. Но когато думът ти гори и не искаш той да бъде изпепелен до основи, известна доза паника е нужна. Нашата цивилизация е толкова крехка, почти като пясъчен замък. Фасадата е красива, но основите никак не са здрави. Опитваме се да избягваме да гледаме истината в очите. Вчера гласът, целият свят гледа с ужас и отчаяние как гори катедралата Нотърдам в Париж. Някои сгради имат по-голямо значение от градежа си. Такава и Нотърдам. Тя ще бъде възстановена. Надявам се, че основите й са здрави. Надявам се, че нашите са дори още по-здрави, но се боя, че не са. Представете си, че сме в 2030 година. До тогава има 10 години, 259 дни и 10 часа. Тогава ще бъдем в положение, в което вече ще е задействана една необратима верижна реакция вън от нашия контрол. И това може да доведе до края на нашата цивилизация, такава каквато я познаваме. И ако до тогава не бъдат взети категорични мерки, включително намаляване на емисиите въглероден диоксид с най-малко 50%, светът ни ще загине. Имайте предвид, че тези изчисления зависят от изобретения, които все още не са внетрени. Изобретения, които трябва да изчистят атмосферата ни от астрономическите количества въглероден диоксид. Освен това, тези изчисления не вземат предвид обратите и допълнителните фактори, като например изключително мощния метан, който се изпарява от бързо топящият се вечен лед в Африка. Не се включва и глобалното а, затопляне, което се проявява в замърсяването на въздуха. Не бива да забравяме, че това са само изчисления, разчети. А то означава, че това положение може да се появи дори и по-рано. Но горе-долу това са сроковете. Тези изчисления не са мнения, не са догадки. Те се основават на научни факти които са потвърдени от всички държави чрез Междуправителствения комитет на ООН по изменението на климата. Почти всеки национален експертен съвет в държавите по света подкрепя тези заключения на Междуправителствения комитет. Живеем в епохата на шестото масово изчезване на видове. Близо 200 биологични вида изчезват от лицето на земята всеки ден. Ерозията на повърхностния почвен слой, обезлесяването, загубата на прекрасните ни гори, отровното замърсяване на въздуха, загубата на насекоми, диви животни, вкисляването на океаните, това са ужасни явления, които с нашия начин на живот ние само ускоряваме. But hardly anyone knows about these catastrophes почти никой не обръща внимание на тези катастрофи. Не разбира как те са само първите прояви на екологичен разпад. А и как би могло да бъде иначе? Никой не казва това на хората. И нещо по-важно, не се казва на хората, от които зависи да се вземат решения и да се действа. Думът ни се разпада, а нашите лидери трябва да започнат да действат по съответния начин. Ако думът ни се разпада, нашите лидери не биха се държали по този начин. Ще се държат така, сякаш сме в извънредна ситуация. Ако думът ни се разпада, няма да летим с самолети в бизнес класа, и да бъбрим за това как пазарът ще намери своите умни решения на отделните проблеми. Ако думът ни се разпада, няма да говорим за това как ще се откупим и ще построим пътя си отвъд кризата, която е причинена тъкмо от купуване и изграждане – Ако думът ни се разпада, няма да се провеждат е, три срещи на върха за Брекзит, е, без нито един е, за климата. Няма да се говори за премахване на добива на въглища след 15 или 11 години. Ако думът ни се разпада, няма тържествено да обявявате, че една единствена държава, Норвегия, е, спира да е, търси е, нефт извън остров Лофотен заради туристическите обекти там. Това трябва да правят всички. Ако домът ни се разпада, медиите не бива да пишат за нищо друго. Кризите в климата би трябвало да са заглавията на вестниците. Ако думът ни се разпада, няма да казваме, че положението е под контрол и а, че а, се осигуряват условия за всички живи видове. Ако думът се разпада, няма политиците да говорят за данъци или за Брекзит – ако стените рухват, тогава всички различия губят значение. Трябва сътрудничество. Well, our house is... А нашия дом наистина се разпада. И времето шеметно лети. А в същото време не се прави нищо по същество. Всеки и всичко трябва да се промени защо да хабим ценно време, а, за да обсъждаме кой трябва да поведе промяната. Промяната трябва да дойде от всички. И колкото по-голяма е вашата платформа, толкова по-голяма е отговорността ви. Колкото по-голям е въглеродния ви отпечатък, толкова по-голям е вашия дълг. Когато казвам на политиците – всички тези неща, те казват о, но ние не можем да говорим така, защото ще загубим популярност сред избирателите. И е така, защото хората не разбират защо са необходими тези промени. Затова ви призовавам, нека да се обединим на основата на науката. Науката е най-добрата политика, най-добрата проява на демокрацията. Предстоят европейски избори. Всички ще бъдем засегнати от кризата. А хора като мен нямат право да гласуват. Ние не сме в състояние да диктуваме решенията на политиците, на бизнеса, на медиите, на образованието, на науката. Казват ни, образовайте се, но това вече не е вярно. Ето защо милиони деца излизат на улиците – обявяват училищна стачка за климата, за да привлекат внимание към климатичната криза. Трябва да ни слушате. Ние не можем да гласуваме. Гласувайте вместо нас. Гласувайте за нас. Гласувайте за вашите деца и за вашите внуци. Това, което правим, остава. Трябва да гласувате за бъдещето. И макар и цялостна политика да няма, все пак альтернативи има. Разбрах, че някои политически партии дори не искат да бъдат днес тук, защото не желаят да се говори за това. Домът ни се разпада бъдещето и всичко постигнато са буквално във вашите ръце. Все още не е твърде късно. Ще трябва дългосрочно виждане, смелост и категорична решителност да се действа още сега, да се поставят основите на този градеж, който все още не ни е ясно докъде ще стигне – Събудете се! Извършете необходимите промени. Вече не е достатъчно да правим всичко по силите си. Трябва да ги надхвърлим. Неимоверно да се трудим. Аз съм 16 годишна шведска ученичка. Може с лека ръка да махнете а, и да ме забравите, но не можете да забравите какво казва науката. Моля ви, не ни подвеждайте. Uh, Благодаря ви много, Грета, за тези вдъхновяващи думи. Не за първи път ви слушаме и вашата смелост, вашите думи са много вдъхновяващи и за по-младите, и за по-възрастните, и за всички политици. Уважаеми колеги, следва възможност да се изкажат координаторите на политическите групи. Но нямаме много време, за това спазвайте предварително определеното ви време за изказване. Петър Лизе. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, Грета, за посещението тук в Европейския парламент, за отличната реч. Ти представляваш не само себе си, а стотици хиляди млади хора, които настояват да направим нещо за климата. Аз се срещнах с част от тези млади хора в моя избирателен район е, разговарях с Пол, който е на 14 години и който вече 3 години се бори против промените в климата и не мисля, че нито ти, нито който и да било друг борещ се против промените в климата заслужава да бъде обиждан от възрастните. Напротив, заслужавате нашата подкрепа. Да, можете да ръкопляска. И е, въпросът, е, който често се обсъжда е, трябва ли да се прави това по време на а, учебните дни. А, но аз, когато бях ученик, а, а, бях помолен от моите учители в частното училище в Германия в учебен ден да отида на демонстрация в защита на финансирането на частни училища в Германия. А вашата тема е много по-важна и освен това е, трябва да сме наясно за какво говорим. Говорим за промените в климата. Това е най-голямото предизвикателство за всички политици в днешното поколение политици. И това не са само мои думи. Това е, са думи на нашия председател Манфред Вебер, е, когато се ратифицира споразумението от Париж. Затова трябва да е, спрем просто да говорим и да започнем действително да действаме. Често се казва, Европа не прави достатъчно, държавите членки не, правих, не правят достатъчно. Но това, което трябва да се каже, е, че ако из... нямаше Европейски съюз, нямаше да има изобщо е, Парижко споразумение. Том Стърн, Том Стърн ем, главен съветник е, за околната среда на Барак Обама, ем, казва точно това. Без Европа нямаше да сме е, дори на това да рече, на което сме сега, нещата ще да са по-зле. Е, искаме да сме неутрални спрямо климата. Е, така да се развива Европа. Европейската комисия предложи своята стратегия. Европейски парламент я подкрепи, но държавите членки все още не са готови. Те трябва да се задействат да въведат конкретни мерки и затова трябва да работим заедно, за да насърчаваме е, държавните правителствени ръководители да действат е, с оглед на бъдещето на климата, не само с оглед на следващата е, бюджетна година. И трябва да започнат действията си още сега. Е, в моя избирателен район се обръщам към мен ученици е, всяка седмица. Питат ни защо, например, авиацията не прави повече за е, да се помогне на климата. Защото всеки, който си купи е, билет за влак, е, плаща много а, данъци и а, такси, а пък а, авиацията а, плаща само 15% а, от това, което би дължала за емисиите, които освобождава във въздуха. Но в Европейския съвет има държави членки, които смятат, че дори това е твърде много. Не може да се освободи от отговорност авиационната промишленост, защото става дума за всички нас и трябва да работим с младите за това. Благодаря ви много, господин Лизе. Госпожа Дали. Грета, благодаря ти благодаря ти, че си тук. Аз представлявам групата на социалистите и демократите, но съм тук и като майка на две деца е, на 2 и 5 годишна възраст. И когато говориш за безпокойствата си за бъдещето, за това какво ще е, е твоето бъдеще и на децата, които са още по-малки, аз е, силно се безпокоя тук, в тази зала. Днес виждаш, е, че залата е изпълнена е, с хора, които ти ръкопляскат, но за съжаление това не винаги е така. Когато става дума за конкретни мерки, за конкретни законодателни норми, които могат да доведат до постигане на резултати, е, все много често амбицията спада при преговорите и много от колегите ми могат да го потвърдят. Не за първи път не се случва да преговаряме по действителни правни мерки, които могат да променят нещата, но лека по лека намаляваме амбицията на мерките а, под натиск на а, различни интереси и лобисти. Това може да се каже, например, и аз мога твърдо да го кажа, за емисиите от лекотоварни а, автомобили и от леки пътнически автомобили. Ти си на 16 години и си от Швеция. Аз съм от Малта, от най-малката държава в Европейския съюз. И мога да те уверя, че е, важното е не кой е, на колко години е и кой идва от голяма, кой от малка държава, а е важно кой се бори безотказно, за да постигне целите си. И това, което ти правиш, въздейства на много ученици навсякъде по света и въздейства на хора отвъд твоето поколение. Много млади хора излизат по улиците, за да бъде чут техния клад, глас срещу бездействието а, за климата. Казах, каза, че си на 16 години и не може да гласуваш. Има държави членки, в които 16 годишните вече могат да гласуват. И можем да е, окажем по-голям натиск за това. В Малта а, това е възможно, в Австрия това е възможно. И този тип решения трябва да се вземат не от най-възрастните, защото въздействието на тези решения ще бъде върху онези, които сега са 16 годишни и които след 5 години ще са на 21 години. И тук в Европейски парламент трябва да се борим младите хора на твоята възраст да могат да участват във вземането на решения. Много се радвам, че колегата заяви тук, че промените в климата са най-голямото предизвикателство, с което се сблъскаме. Аз твърдо вярвам, че това е така. Вярвам, че трябва да действаме. Тук има много камери, но се надявам, че всички си даваме сметка, че най-важното ще е не какво казваме пред камерите, какви конкретни действия предприемаме. А, какво се прави в областта на економиката, защото много често лидери е, на европейски партии и държави е, казват е, чудесни неща пред камерите, но после не действат. И тъй като колегата ми приключи с цитат, ще приключи аз с цитат. Един от твоите Цитат от това изказване казвате, е, става дума за бъдещето на младите хора днес, става дума за бъдещите поколения, трябва да се ядосаме и да действаме. Действително, трябва да действаме, за да променим нещата към по-добро. Благодаря, господин Демесмакер. Благодаря, ще се изкажа народния си език, ако ми позволите на холандски. Ja, ik uh, vertegenwoordig de ECR-groep hier. Ik uh, ben zelf ook vader en grootvader en ik heet u namens onze groep. Аз представлявам групата ЕКР. Аз съм баща и дядо и искам да те приветствам тук в Европейския парламент. Е, ти задвижи много млади хора, е, даде им ентусиазъм и те е, работят посветено срещу промените в климата в в част на Белгия много хора също са по улиците и приветствам тяхната активност. Смятам, че политическият ангажимент е свързан и с грижата ни за Фландрия. От 80-те години насам сам. обсъждаме тези теми и е направено много, за да се допринесе за защитата на околната среда и да се намали използването на пластмаса. Работим по пакета за енергията. Тази седмица ще говорим, ще гласуваме по емисиите за въглероден двуокис от тежкотоварните автомобили. Трябва да действаме амбициозно, но и реалистично. Моята партия, моята политическа група ще направи всичко възможно за да се постигне този енергиен преход. Нашата политика няма за цел само да се защити околната среда и климата. Искаме да защитим и работните места, чрез иновации, чрез творчески подход. Трябва да направим всичко възможно да се адаптираме. Трябва младите хора да участват, да се разработят нови решения, за да се постигне економика в кръг. Съжалявам, че много хора гледат на нещата фаталистично, защото всеки Божи ден има хора, които а, намират решения и намират нови начини за борба срещу промените в климата. Университета в Льовен работи много активно по разработването на решение за улавянето на влагата от въздуха, например. Това е един добър пример. Работи се по биотехнологиите, работи се по използването на ядрената енергия като част от енергийния микс. Трябва ни световно предизвикателство, за да е, задействаме всички тези усилия заедно. Младите са източниците на иновациите. Благодаря, господин с Три минути. Можете да останете с слушаки. Аз ще говоря на езика на Грета. Здравей, Грета. Добре дошла в Европейския парламент. Мисля, че щеше да е по-хубаво, ако аз се казва Хензел, за да можем да бъдем Хензел и Грета, които отиват в гората – и се опитват да направят живота на вещицата проблематичен, като вещицата са измененията на климата. Иначе Аз съм като мумитрол. Но така или иначе, политиците се опитват да променят живота. И тук е мястото и да говорим за измененията на климата. Ние ще вземаме важни решения в бъдеще. Ние ще можем да променим реалността. Всъщност аз не работя за себе си, а за моите внуци. Имам три внуци, които са по-големи от теб и три внуци, които са по-маки от теб. В Финландия най-големия ми внук, знам, че ще ме запита дали съм разговарял наистина с Грета и сега мога да кажа да. И също така обещавам да бъда по-добър дядо и по-добър парламентарист. През последните пет години ние взехме важни решения. Предполагам, че си права, като казваш, че не сме направили достатъчно, но ние наистина се опитахме да бъдем по-строги при търговията с емисии. Също така поехме ангажимент при транспорта, строителството. Опитахме се да постигнем своите цели, взехме решения за земеползването и тук с колегите сме се борили срещу емисиите от автомобилите. Но имаме един конкретен проблем. Всички ние сме съгласни, в бъдеще ни трябват електрически автомобили – но ако те ще разчитат на мръсното електричество като производство, тогава цената ще бъде още по-висока от сегашната. Затова трябва да помислим каква ще е веригата на доставки на електричество. Това ще е едно от големите предизвикателства. Мога да кажа, че ние ще се опитаме да направим това, което ти искаш от нас. Може да не се случи веднага, може да отнеме години, но всички тук смятаме, че ти правиш това, което трябва и ще те подкрепим. Благодаря ти. Благодаря, господин Ейхаут е следващият. Добре дошла на Грета. Благодаря ти, Грета. Знам, че ти мразиш политиците да ти благодарят, но аз наистина искам да ти благодаря, защото ние знаем, че тези бъдещи избори ще бъдат посветени на измененията на климата. Едно днешно проучване показва, че мнозинството от гражданите ще гласуват водени от темата изменения на климата и това се дължи до някъде и на твоята прекрасна работа и на работата на всички ученици, които излизаха да протестират в тези петъци за бъдещето. Разбира се, не винаги ние сме постигали успехи такива, каквито ти очакваш от нас. Мога да се обърна към колегите си и да помисля за всички наши гласувания в миналото, за всички наши разговори и да кажа, че ние не сме усетили – колко спешно трябва да действаме. Но по-важното според мен е да погледнем в бъдещето. Когато през юли гласуваме за нов председател на Европейската комисия, аз знам, че много от вас ще се върнат в Европейския парламент, то се надявам, че всички ще запомните този ден, когато сме аплодирали Грета Тунберг за нейната реч, в която тя ни казва, че заложник е светът но е много важно да знаем дали Европейската комисия наистина иска да промени политиката си. Политики, които наистина да намалят въглеродните емисии, наистина да накарат замърсителя да плаща, да се спре използването на изкопаеми горива, да има наистина екологично селско стопанство, нещо, което не се е случило до сега. Благодаря ви за ръкоплясканията, но искам да гласувате за новия председател на Европейската комисия през юли въз основа на точно тази програма. Само в този тогава ръкоплясканията ви имат смисъл. Обръщам се към комисията. През септември е, вие ще участвате в Нью Йорк, срещата на върха за климата. Трябва да ни обещаете днес, че в Нью Йорк наистина ще кажете Европа ще увеличи своите цели до 2030 година, целите по климата. Ще го направите ли? And for the presidency, because you will have your future of Europe към председателството в Сибил на 9 май предстои среща за климата. Гарантирате ли ни, че съветът и всички държави членки ще приемат неутрален план за климата до 2050 година, който включва и целите до 2030 година? Само тогава можем да кажем, че думите са се превърнали в дела. Благодаря ти за това, Грета Тунберг. Благодаря на господин Ейкаут. Здравей, Грета, аз съм Лин Бойлан. Аз представлявам групата на ГОИ Северна обединена левица. Всъщност, през последния месец видяхме всички наши противоречия по политиката за климата. Има политически групи, които не искат да ви чуят. Това са същите политически групи, които са против и мерките срещу Excess Мобил. компанията, която се опитва да прикрие истината. като разбира се целта е постоянен растеж, но ние знаем, че използваме повече ресурси, отколкото това може да бъде устойчиво. 3% е растежа годишно. Това е абсурд. Економиката не може да се разглежда като отделна от всичко останало. Нещата са взаимосвързани. Природата също е част от това уравнение. Измененията на климата са най-голямата криза пред нас трябва да спрем да обръщаме внимание само на корпоративния интерес, както и ти каза, трябва да се убедим, обединим около науката. Ти, Грета, спомена и моята страна, Ирландия, която вече загърбва изкопаемите горива но дори и това да е така, все още се оздават лицензии на компании, които разработват изкопаеми горива. Имаме и терминалите за втечнен газ. Много е важно хората с политически мандат да се борят за това да предприемем спешни мерки за климата. Разбира се, аз знам, че ти искаш от нас действие, не само да кимаме одобрително. Това означава изкопаемите горива да си останат в почвата. Означава да сме по-амбициозни, да останем в рамките на 0,5 градуса като промяна. Ние имаме нужда от път, който ни отвежда към въглеродно неутрална економика до 2050 година. Искаме по-малко потребление, искаме локалното, а не глобалното. Възхищавам се от теб, Грета, за твоята позиция и примера, който даваш на младите хора във всички държави членки не се отнасям с нисхождение. аз съм напълно искрена. Знам какво всички ние тук в тази зала трябва да направим по-добре. Благодаря. Благодаря. И господин Педичини само за две минути. So... Благодаря, ще говоря на италиански. Благодаря, благодаря ти, Грета. Аз също искам да ти благодаря за целият ти принос, за изказването и за гениалната ти идея така да привлечеш вниманието към темата за климата. Това никога до сега не се е случвало. И не можем да не видим ролята на едно момиче, което живее своя обикновен живот на дете и същевременно мисли за света, за фалша в този свят, за измененията на климата. Някои бързат е, да ти ръкопляскат. Готови се да се изправят е, е, бурни овации да организират и в същото време нямат никакво намерение да направят каквото и да било за измененията на климата. Иска се смелост, каквато малцина имат. Защо трябва да се води борба срещу петролните компании, срещу а, най- богатите в автомобилостроенето, в а, управлението на отпадъците. Това е битката на гигантите, смятате. Но тук има място не само за гиганти, а и за едно момиче, което поставя тази тема над всичко друго. Благодаря ти. Благодаря, господин Педичини. Две минути за госпожа Мела. Благодаря ви, госпожо председател. Както често се случва в човешкия живот, крайностите в една посока обръщат махалото към крайности в другата посока. Е, вредите от поведението на предходните е, е, поколения, интензивното селско стопанство и промишлеността, които търсят само печалби, е довело до вреди, но не трябва да, да се предприемат крайни мерки. Трябва да се правят умерени предложения, да се е, работи само върху научни факти, а не е, да се е, предлагат емоционални ангажименти. Трябва да се работи възоснова на информация, която по никакъв начин не е била повлияна от лобита и от промишлеността. Много от теориите е, за озоновата дупка, е, например, се оказаха неверни. Е, сега има истерия, свързана с въглеродните газове. Но до каква степен сме наясно с всичко това? На последния доклад на научния институт за селско стопанство във Франция показва, че начина по който горите въздействат на емисиите не може да бъде коректно измерен. Трябва да вземем предвид и въздействието върху економиката. Всичко трябва да се прави много разумно. И за това, госпожице, разчитаме на вашето поколение да подхожда разумно. Благодаря. Това бяха ораторите от, имена, от името на политическите групи. Сега държавния секретар като представител на румънското председателство. Тук се подчерта нееднократно значението на среща на върха в Сибио. Бихме искали да чуем и вас. Благодаря. Благодаря на Европейския парламент, че покани румънското председателство на тази среща. Преди всичко, искам да поздравя госпожица Грета Тунберг за нейната всеотдайност борбата срещу измененията на климата и за повишаване на информираността, предимно на другите млади хора, за отговорността, която носим за нашата планета и за нашите граждани, особено за едните поколения. Тук говорим не само а, за вдъхновяване на едно младежко движение, защото вие сте будител на съвестта и на по-възрастното поколение, на учителите, на политиците, на онези, които вземат решения. Всички знаем колко неотложно става да се намерят решения за големите предизвикателства. Вече виждаме разрушителните последици от измененията на климата по цял свят. Но както посочи Грета многократно, действията за предотвратяване на необратимата екологична катастрофа са недостатъчни. Това беше потвърдено и в специалния доклад за глобалното а, затопляне с а, градус и половина на Междуправителствения комитет на ООН за измененията на климата. Повишаването на температурата може да достигне с 2 градуса Целзии след броени години. Ето защо трябва по-решително да водим борбата срещу измененията на климата. Европейския съюз е готов за глобални действия и е готов да вземе водеща позиция. Държавните и правителствените ръководители на държавите членки по време на заседанието на съвета потвърдиха своята подкрепа за Парижкото споразумение и амбициозния план, който поставя Европа в челните редици на борбата срещу измененията на климата чрез енергийна ефективност, възобновяеми енергоисточници и други мерки. Амбициозен е и планът да се намалят емисиите парникови газове до 2030 година, като тази цел вече е залегнала и в законодателството на Европейския съюз. Това законодателство ще гарантира по-нататъчно намаляване на емисиите от промишлеността и енергетиката. Амбициозни са и националните цели на всяка държава членка в строителството, транспорта, управлението на отпадъци и други. Заедно с други отраслови политики примерно за развитие на ВЕИ, повишаване на ефективността, затягане на изискванията към моторните превозни средства са все цели, които ще допринесат за постигане на най-малко 40 процента намаляване на емисиите парникови газове до 2030 година. Това ще е нашия принос към изпълнението на Парижкото споразумение. С оглед на подготовката на дългосрочната стратегия на Европейския съюз, съветът в момента обсъжда едно съобщение, представено от Европейската комисия. В това свое съобщение Комисията анализира различни варианти за дългосрочно намаляване на парниковите газове. По такъв начин емисиите могат да се намалят с до 80-100% през 2050 година. Съобщението се обсъжда в съвета и то много оживено. Румънското председателство настоява за задълбочено обсъждане на околната среда, транспорта, енергетиката, промишлеността, конкурентноспособността, селското стопанство и финансите. Все въпроси свързани с измененията на климата. Всички споделят виждането, че е необходимо да се действа. Европейския съвет подчерта необходимостта Европейския съюз да представи амбициозна дългосрочна стратегия до 2020 година в съответствие с Парижкото споразумение, за да имаме неутрални последици за околната среда. Трябва внимателно да управляваме процесите, така че преходът да бъде социално справедлив и балансиран. Светът ще активизира обсъжданията на дългосрочната визия. Очакваме и големите международни събития през 2019 година, които са чудесна възможност да се мобилизира политическата воля за по амбициозни цели за осъществяване на рамковата конвенция на ООН за борба с измененията на климата. В заключение искам да благодаря още веднъж на парламента за организирането на тази дискусия. Специално искам да благодаря на Грета за това, че е вдъхновителка, за това, че разпространява посланието сред младите хора, чрез вече станалата прочута училищна стачка за климата. Надявам се, че по такъв начин ще се активизират Европейския съюз и съвета за борба с измененията на климата. Тръгнахме по верен път с Парижкото споразумение. Европа и светът се нуждаят именно от такива образовани, всеотдайни млади хора, за да гарантираме нашето бъдеще. Благодаря ви много. Благодаря за поети ангажимент и за това, че споменавате ролята на Европейския съюз. Господин комисар, господин Каниета, много ви благодаря, че сте тук днес на това заседание с гледа Тумберг. Вие предложихте множество законодателни текстове, свързани с промените в климата. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, дами и господа, искам да благодаря на Грета Тунберг не само за това, че дойде днес в Европейския парламент, а за това, е, че стана лице и глас на онова, което искат младите хора по улиците. Действие за климата. И ние се борим именно за това. Е, да се действа. Защото успешността на ситуацията е ясна. Искате да действаме и сте прави защото докато се стигне до момента, в който вашето поколение застане на водещите позиции в политиката и в економиката, ще е твърде късно да се действа. Затова вашето послание е съвсем ясно. Това, което казвате, трябва да се действа и то бързо. В Европа трябва да поедем, поемем водещата роля. Действали сме, продължаваме да действаме, но трябва да го правим по-бързо и в по-широк план. Основаваме действията си на последни научни изследвания и търсим решение на световни проблеми. Благодарение на ангажиментите, които сме поели до тук, имаме споразумението от Париж, което включва ангажимент да се задържат промените в климата до затапляне под 2 градуса, но трябва да си даваме сметка, че това изисква конкретни действия. Лошите новини показват, че ако на искаме да запазим затоплянето под градус и половина, това ще изисква много усилия, но така ще запазим начина си на съществуване. А, ако го запазим под 2 градуса, това означава оцеляване, но нещата ще се променят значително за всички нас. добрата новина е, че същия доклад на, между, на е, Международния е, комитет за промените в климата на ООН показват, че има възможност да се променят нещата. И науката ни посочва пътя. Е, докладът стига до заключение, че за да се постигне ограничение до градус и половина, емисиите от човешки происход трябва да спаднат до нет на нула около 2050 година и да се постигне обща климатична неутралност между 2050 и 2080 година. Но за да се постигне това, действията трябва да започнат много по-рано. И за това приехме е, конкретни законодателни мерки в е, правото на Европейския съюз, свързани с намаляването на въздействието върху климата до 2030 година. Е, само така може да се постигнат целите за климатична неутралност от 2050 година. Е, поискахте действия от нас и ние предложихме действия. От там нататък очакваме подкрепа за тези действия. Много се радвам, че Европейски парламент вече даде своята подкрепа за целта да се постигне климатична неутралност до 2050 година. Надявам се, че Европейският съвет ще даде своята подкрепа, когато обсъжда темата през юни 2019 година. Господин Ейхаут, изслушах и вашето изказване. Смятам, че дебата ще се проведе навсякъде, не само в нашите институции, защото промяната в економическата система изисква активно участие на всички. И това е още по-важно е, с наближаването на европейските избори. Както господин Айкхаут спомена, изборите наближават и проучванията показват, че е, близо 77% от имащите право да гласуват смятат, че промените в климата са важен въпрос, който трябва да се вземе предвид, когато се избират когато се избира за кого да се гласува. Това също така е важно послание за бъдещата Европейска комисия. И е много важно Европа, европейските институции, държавите членки, гражданското общество и бизнеса да се договорят за постигане на климатична неутралност до 2050 година. И тази договорка трябва да бъде направена в рамките на настоящата година, за да може през следващите години да се разработят съответните политики и мерки, за да се стартират е, огромните инвестиции, които се налагат, за да се промени начина по който действа обществото. Е, имаме амбициозни цели, залегнали в законодателството, които имат за цел да се постигне енергийна ефективност, да се намалят емисиите от пътния транспорт, но трябва да е, дадем повече и да направим повече, ако искаме да сме климатично неутрални до 2050 година. И трябва да наберем скорост възможно най-бързо, вземайки предвид обаче и е, това, че трябва да има просперитет за гражданите и преходът трябва да бъде справедлив за всички и никой да не бъде изоставен ще предложим на други държави ефективен модел за спиране на промените в климата, без да поставяме под заплаха економическото развитие и други важни въпроси, като борбата срещу глада по света и срещу оръжията за масово унищожение и други. Е, затова моето послание към вас е продължавайте да бъдете активни. Продължавайте да настоявате пред всички е, вземащи решения в Европа и по света, защото е, става дума за нашето бъдеще и най-вече за вашето бъдеще. Well, to... Много ви благодаря на всички за това, че посетихте заседанието на нашата комисия по околна среда. Много е впечатляващо това заседание и мисля, че беше съвсем удачно да сложим край на работата си през този мандат по този начин. Ще продължим нашата работа и ще продължим да ангажираме колкото се може повече млади хора. Благодаря ти, Грета и успех.